Емер Костело, считано от 15 февруари 2012. Предлагам да обявим тяхното членство в комисията за действително. Няма възражение срещу това. Членът на Европейския парламент Роджер Хелмер ми съобщи, че вече няма да членува в групата на ЕКР, считано от 5 март 2012 година. От 5 март 2012 година той ще членува в е СД.